И бих искала да приветствам добре дошъл Линда Макеван. Добре дошла на съвместното заседание на комисията АФЕТ и 9, посветен на създаването на инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество досието беше предоставено на ветени комисии в а, рамките на процедурата за съвместно из, изготвяне на доклади, което значи, че, че разглеждането на доклада и изменението му ще е, се осъществят на съвместни съдания на ветени комисии. Знаете, че докладът е много важен, защото знаете, че а, ще разпоредим как ще се разходят близо 90 милиарда евро, които са заделят доклад от над 200 страници, който ще е основа на днешната ни дискусия. Тъй като спорим с много ограничено време с този дебат, без повече забавяне давам думата на докладчик извинете, на председателя на комисията по освети Линда Макема са питаните думи. Благодаря ви. Само с няколко думи бих искала да ви припомня, че ни остават няколко месеца преди парламент, преди изборите за Европейския парламент и това досие е едно от най-най-важните досиета. The mic, is the microphone? Ah, closer. Okay. Yeah. Yeah, they, they work better in the socialist group. <laughs> Ми, трябва да ви кажа, микрофоните работят по-добре в залата на социалистите. Съвсем накратко, остават ни няколко месеца преди началото на предизборната кампания и това е едно от най-важните досиета, което ще разгледаме в нашите две комисии. В момента определяме как ще изглежда рамката за финансирането на външна дейност за периода 2021 и 2027 година. Тоест периодът през който ще навлезем в а, периодът на изпълнение на целите за устойчиво развитие. Радвам се, че четиримата докладчици ни представиха първата версия на доклада си. Идеите им са много амбициозни и ми се струва, че основното послание, което отправя Европейският парламент е, че в момента в щеката преговорите дали да има един инструмент. Но ако искаме да имаме повече гъвкавост, то Европейският парламент трябва да има по-важна роля при определенето как ще изглежда този фонд, как ще се разходва и на къде отиват парите от него. Ние в Комисията за развитие много държим да се е се съсредоточи в по-голяма степен на основните цели на, на политиката за развитие, именно борбата с бедността. Това е много важно за нашата парламентарна комисия. Очаквам с нетърпение съвместната работа с колегите от АФЕТ и с колегите от комисия, под комисията за човешките права за изготвянето на един добър доклад. И така започваме с първият ни съддокладчик. Всъщност от кого да започна? Не знам от господин Прайда, господин Енгел, господин Георгенс. А, добре, господин Георгенс. Шаро, имате думата първи. Благодаря ви, госпожо председател. Виждам колко е голям интереса към днешното заседание и ви предлагам другия път да имаме 20 на съдокладчица, така че може би ще има достатъчно колеги, които да присъстват и да разсъде на висотата на значението на темата. Както вече казах, че има са докладчици сме, които от самото начало се опитахме да се обединим и да излезем с смислени заключения. Отначало не ни беше лесно, но към края установихме, че групата ни доста добре се е сплотила и успяхме да се опитаме да подобрим текста, предложен ни от Европейската комисия. Предложението на Европейската комисия относно инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, което обяснява, обединява по-голямата част от инструментите за финансиране на външната дейност има за основна цел да се включи фонда в бюджета на Европейския съюз. Казвам, че това е основната цел, но ни чака не малко борба, за да го постигнем това изглежда, че има консенсус по темата в Европейски парламент и в комисията, но не и в съвета. Там явно липсва единодушие по въпроса. Но трябва да се опитаме да постигнем напредък в това отношение и трябва да се борим за тази цел, защото, както знаете, към момента Европейският фонд за развитие и неговата структура на практика отнема на Европейският парламент основната му цел. За да си го кажем откровенно Европейския фонд за развитие на новата структура отговаря по-скоро на постдемократичните принципи, отколкото на принципите на демокрация, които се опитваме да използваме в партньорствата ни с страните от Южното полукълбо. Така че от тази гледна точка, ако искаме да получаваме партньорите ни, що е то демокрация в контекста на този инструмент за финансиране би трябвало като начало ние да дадем добър пример, като включим Европейският фонд за развитие в метод за контрол, който се основава на демократични принципи, достойни за, достойни за това име. На първо място, от самото начало се опитахме да гарантираме, че новият инструмент ще спазва изцяло достижението на европейското право в областта на политиката за сътрудничеството за развитие и в външната политика на Съюза като цяло. Опитахме се също така, доколкото е възможно, да починим този инструмент на основните цели за устойчиво развитие. Или казано с две думи, опитахме се да гарантираме, че този инструмент отговаря на, основните, на основната ни доктрина и на основните цели, които сме си поставили, било то в рамките на Европейския консенсус за развитие и пък в рамките на на Европейския съюз или в рамките на ООН защото знаете, че като държави членки и като Европейски съюз също сме се ангажирали за цели, които трябва да бъдат подкрепени и да бъдат приложени на практика. Втората част от доклада ни е посветена на процедурата. Опитахме се да подобрим текста на предложени от Европейската комисия, като засилим прозрачността, гарантираме по-добър парламентарен контрол, подобрим ефикасността и преди всичко като гарантираме, че се зачита принципа на последователност на външната политика ще видите тази наша цел в големият брой изменения, които сме внесли по текста, в частност по член 34б, изменение 238, чиято цел е да се подобри демократичния контрол от страна на парламента чрез засилен диалог между парламента, Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност. Това е част от целите ни да се засили ролята на парламента. Втората част от предложенията ни има за цел, разбира се, да подобри добре положението ни в рамките на земното законотворчество и да се спазва принципа на равнопоставеност от двата законодателни органа. Така че въпросът е, тук, който трябва да си зададем е как да подобрим участието на Европейския парламент без да поставим вим под въпроса ефикасността на инструмента. Мисля, че постигнахме добро решение. Паралелно започваме преговори с Европейската комисия за това как може да се намери някакъв модус вивенди, който да е приемлив за парламента. И между другото, благодаря на Европейската комисия за готовността да работим с нея, но те ни, ни насърчиха да предложим делегирани актове, което все пак решихме да направим ние пък от наша страна и ми се струва, че реакцията на Феликс показва до каква степен ви казвам какво, наистина какво се случи през последните няколко месеца. Така че това се опитваме, не знам в каква степен го постигаме към момента, но в контекста на един конструктивен диалог се опитваме да обясним на Европейската комисия, че Европейския парламент не е склонен да се задоволи с статуквото за бъдеще. Мисля, че Европейската комисия най-накрая си даде сметка за нашата позиция. Предлагаме много наброи е, промени, но които за нас са от съществено значение. Въвеждаме 8 делегирани акта, предвиждаме 8 делегирани акта, за да покажем, че и Европейския парламент трябва да има е, своето право да вземе участие в процеса на взимане на решение. Отново казвам, целта ни не е по някакъв начин да пречим на Европейската комисия, на Европейската служба за външна дейност да си вършат работата. Напротив, но искаме просто да имаме възможност да се чуе нашият глас по тези важни стратегически теми и най-вече относно средствата заделени за фонда. Ще спра до тук, тъй или иначе. Ще трябва отново да обясним тази тема в политическите ни групи. Мисля, че ще ни бъдат отправени много голям брой въпроси от колегите, които не присъстват днес на заседанието. Благодаря, Шарл. Сега ще дам думата на съдокладчица от докладчик от името на МНП, господин Преда. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се спра с няколко думи на целта ни за въвеждане на ясни цели за отделните политики. Ще започна с политиката на съседство. <clears throat> Най-напред ще отбележа, че в парламента изказахме нашето мнение, че искаме отделен инструмент и съжалявам, че Европейската комисия не откликна на нашето искане за отделен инструмент и настояваха да, включа, да се включи това напомняне в изложението на мотивите и съдокочите се гласиха с това също така. Там се, се завява ясно, че сме склонни да преразгледаме въпроса за разделянето на инструмента за съседство в преговорите с съвета, за да може той да бъде отразен адекватно в финансовият инструмент. Т.е. трябва ясно да се покаже колко специфични отношения имаме с страните от южната ни източни съседи. Съжалявам, не може по че начин да се отнесеме с Грузия и с Боливия. Съжалявам, че го казвам толкова откровенно. Освен това, държавите членки имат резерви за включването на инструмента за съседство в общият фонд, както и по други аспекти на структурата. Като цяло смятам, че работим доста отговорно с цел подобряване прилагане на предложението на Европейската комисия. Отделяме специфична част на доклада ни за специфичните нужди на, на страните от политиката на съседство. Целта ни е да има целенасочени мерки, като се взимат пред особености на политиката на съседство. По отношение на частта посветена на мира и стабилността, съгласни сме да се включат тези измерения, това измерение в всички стълбове, включително и чрез подключване на, на предотвратяването на конфликти и посредничеството. Предлагаме 2 милиарда евро да бъдат заделени за целта в контекста на стълба за бърза реакция. Също така имаме нужда и от гарантиране на сигурността, стабилността и мира, включително и чрез възможността за военни операции. Всичко това трябва да се включи включва в цялостна подкрепа и не бива да се смесва с а, м, дейностите в областта на обща политика за отбраната. По отношение на сътрудничеството ни с стратегическите партньори, страните с средни разходи индустриализираните брани, новите инструменти трябва да даде възможност за адекватни взаимоотношения с тези страни, които вече не се нуждаят от двустранна помощ за развитие. Съгласен, съгласен съм да има по-голяма степен за стъпне на географското измерение по отношение на тези партньори и също така трябва да има и по-тематичен подход към сътрудничеството с тези държави. Това в е няколко думи, това, което исках да ви кажа, но Накрая държа да благодаря на секретарятите и на двете комисии, и на АФЕТ, и на Комисията по развитие за отлично свършената от тях работа. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Наистина, наши усилия работиха много усилено в подкрепа на председателите и на четиримата са докладчици. Давам думата на Франк Енгъл, докладчик от НП в, в Комисията по развитие. Силинда и же... Благодаря, Линда. Ще започна с това, което свърши Кристиан. Да благодаря отново на сътрудниците, на всички, които допринесаха е, цялата група и съответно на комисията, които е, работиха, свършиха забележителна работа, за да съставят този документ, който за мен е от 200 страници и близо 400 изменения колосален труд наистина. Следните, следните неща искам да спра вниманието ви. Отначало, по принцип, ще бъде, може би, добре да се припомни, че е, е, това няма, това не е единствен е, инструмент. Е, ако не успеем всъщност да бюджетираме какъвто инструмент да измисляме, ако не успеем да го бюджетизираме, така да се каже, няма да, да ще се налагат множество други опити. И е, е, разбира, а е ясно, че има държави членки, които са определено против това, и това, което предлага комисията, което ще правим, ще е, е, зависи изцяло дали ще можем да включим това в е, бюджета, този инструмент вече, иначе няма да свършим нищо. Какво направихме е, с съдоклад, като съдокладчици? Е, по е, цялата тази тема, географския и тематичния принцип. След като Комисията не е дала ясно да се разбере, че този инструмент ще даде възможност да се създаде нещо, което е, да се прилага нещо, което до сега е, изостава. Например, голямата стратегия за Африка, е, връзките Африка, Европейски съюз Африка, за които финансирането по линия на външната служба не е достатъчно. Ясно е, че Африка е, е така е, задел, е, подразделена на една зона на север, Северна Африка, като съседска и други части на Африка, така че трябва на, да намерим съответната връзка и съответното финансиране за африканския континент като цяло и да търсим партньорство с целия африкански континент в, една друга, в един друг географски контекст, например, с целите страни от АКТБ защото обикновено се разделя Африка, Азия, Карибите по региони. става при покриване на някои от тях, но на практика АКТВ, е, когато става дума за финансиране, е, бъдеще трябва да бъде отделено. Е, ша, тук това се отнася според мен, ако е, направим така, както посъби, така, както предлага докладчика, Европейския парламент трябва да настоява за ориентация страна по страна или пък регионална ориентация в нашата политика за сътрудничество с Африка. Така че ние ще е, споделим, е, ще сме партньор в тази политика защото, да кажем, Боливия, отношенията ни с Боливия не са същи като тези с Централна Африка, Гана или Мавритания. Това е един проблем, който не сме решили на практика, който е труден, е ролята на партньорите и е, Европейската банка за инвестиции е, в е, политиката на финансиране – някои обвиняват комисията за това, че иска да се превърне в банка и да, да от, е, отнеме функциите на, да, на Европейската инвестиционна банка от нея, когато става дума за сътрудничество и развитие в Африка. Е, естествено, комисията няма намерение да се превръща в банка, но заслужава да помислим заедно с другите институции, пък и Европейската ЕИБ, за възможността да се съде една Европейска банка за развитие. Такава няма, защото и ЕИБ не е това. Да, има в бъдеще, смята се да има клон в е, ЕИБ, е, да се занимава с е, това, с тази цел, но мисля, че е добре да се ангажираме и да помислим, да почнем да мислим за създаването на Европейска банка за развитие, защото наистина това, е, всички други а, големите партньори имат а, такива. А, в Африка има такава, в Азия има такава. Европейския съюз а, няма. Мисля, че ще е добра идея. Това е един проблем, който остава и трябва да бъде решен. Но разбира се, а, никой, а, нищо не пречи да го решим, а, ако тръгнем по този път, в тази посока. Благодаря. Следващия е е господин Панцери от подкомисията по правата на човека. Благодаря. Аз също искам да благодаря на всички, които е, са действаха за този документ, тъй като свършиха добра работа. Е, всъщност за мен остана най-добрата е, част да заключа и да обобщя правата на човека и основните права и свободи. Внесли сме 9 изменения, които е, които предлагат е, спиране на подкрепата за тези страни, ако те не спазват демократичните принципи, върховенството на закона и зачитане на основните е, права и свободи. Бюджетните средства за правата на човека са увеличени с половин милиард евро, за да се насърчава развитието и укрепването на гражданското общество в тези държави. Колкото до гражданското общество и местните органи, сме увеличили бюджета, предвиждаме увеличение на бюджета за тези организации с 0,7 милиарда евро. за е, FSD+, са докладчиците са за създаване на нов фонд FSD+, с 60 милиона евро предвидени за дейността. Трябва да се включат и съответни гаранции, които да допринесат за устойчиво развитие е, спазване на европейските и е, социални стандарти и правата на човека. И накрая, управлението на ФСД плюс бе включено в е, основния регламент, а не в приложението. И на последния въпрос бюджета. Промените, които съдокладчите предлагат, сочат, че там, където е възможно, можем да гарантираме където е, има възможност да се насърчава и развива демокрацията, можем да оставим място за маневриране и гъвкавост. По отношение правата на човека, местните органи, гражданското общество и глобалните предизвикателства, те трябва, тези аспекти трябва, на тези аспекти трябва да се наблегне. Трябва да работим повече по конкретни географски и тематични области. И накрая парламента наистина трябва да изграе своята роля в този инструмент. 3,5 милиона евро сме заделили за развитие в Африка, които трябва да се разделят 2,4 за страните на юг от Сахара, Сахара и 1,3 за не страните по съседство. Благодаря за добре свършената работа. Мисля, че това е добре за Европейския парламент. Господин, не споменах, че господин Панцери, освен че е председател на помисля по врата на човека и е съдокладчик от името на социалистите. Сега имам докладчите в сянка. Ще прочета имената, които имам и времето е за Астровитиус, Лърсинг, Майкъл Гала, Едвард Кукън. Някой друг желая ли да вземе думата, за да разпределим времето за изказания? Няма. Четири колеги. Може би защото в Афет има изслушване в 11.15. Имаме време до тогава. Ще започнем с Година Суициес, който замества госп... Благодаря, госпожо председател. Говоря от е, името на моята скъпа колега Майча Шаке, която поздравява съдокладчиците за сериозната работа, която са свършили в последните няколко седмици. Докладчите са внесли над 300 изменения и това показва колко е сложно досието. Тя се надява, че ще успеем да напреднем в значителна степен преди края на този законодателен мандат, но казва, че преди всичко ние сега работим по позиция на Европейския парламент, която се споделя до голяма степен от всички политически групи. Марича ще внесе редица изменения. Последните въпроси. Да, им, да гарантираме и ясно хоризонтална е, управленческа структура за Европейската комисия и външната и служба, която да се отчита и пред Европейския парламент. Второ, да поставим правата на човека в фокуса на външните отношения на Европейския съюз. Трето, да има ясна политическа рамка, в която могат да се разработват ясни програми. И четвърто, да има ясни показатели за резултати, постигнали резултати във всички действия, включително мониторинг и регулиране. От името на Мечешаке Желая на докладчиците затворен труд. Тя ще участва на всички етапи от работата, за да имаме един пълен и хубав текст до края на този мандат. Благодаря. Благодаря, Сабин. Благодаря. началото да кажа, че моята политическа група и аз е, така сме леко обезпокоени от това, че е, все повече европейски средства се заделят за е, развитие по силата на съответния член, които са заделени за политика на сигурност и миграция, вместо за борба с бедността така, това се случва с инструмента за стабилност, но европейските доверителни фондове за Африка всъщност с това се случва и с тези, този, тези, този фонд и другите инструменти по линия на общата политика за отбрана и сигурност. Е, би трябвало да се избере различен подход, е, различно да се формулира текста за е, миграцията в документа. Според мен всички тези инструменти заедно водят, ще доведат до повече непрозрачност, а не повече ефикасност. Тук става дума за смесване на различни политически различни политически сфери и би трябвало да подредим съответно според геостратегическите и економически интереси на Европейския съюз нашите политики. Защото в противен случай това няма да доминесе към свобода и стабилност. И в заключение е, към докладчика господин е, Фред, Преда, защото той отговаря за АФЕТ. На последното заседание, господин Преда, вие, вие казахте, че в предварителни разговори с комисията сте се опитали, е, както се гласува и в АФЕТ, да извадите инструмента за права на човека извън нови инструмент. Е, по този начин, и това не е очудващо, не сте срещнали голяма подкрепа. Въпросът ми е, е какво ви накара да не настоявате повече за това? Защото според мен двата инструмента би трябвало да останат е, в рамките на инструмента за съседство и така нататък и развитие. Според мен трябва да ги обединим и то съвсем ясно, за защото за, и да гарантираме парламентарен контрол. С делегираните актове също няма да се променят нещата, защото имаме от опит знаем, че е, делегираните актове дори при отделни инструменти не носят, не водят до повече е, прозрачност. Защо сега в този случай смятате, че ще е различно? Е, според мен един по-обхватен е, инструмент е, ще ще изиска повече гъвкавост при прилагане на делегираните актове. И последен въпрос. Каква е разликата между засилен диалог и досегашното понятие стратегически диалог? Enhanced and strategic dialogue. Благодаря. Доклад, е, въпроси към докладчиците, са, е, са докладчиците, както чухте. Други изказващи се. Майкъл Гала е първия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците, на на докладчика и всъщност да ви уверя, че критиката, която е, чувате тук, не е насочена към вас, а към процедурата, която сте избрали. Имам е, в е, резерви именно по това, че е, формата, която са избрали е твърде кратка за тази е сложна задача. Не може, това не може да е едно цялостно е, становище. Нямаме цялостно становище в нашата комисия, е, което да води до е, така задълбочено и цялостен размисъл. Е, е констатирахме и затова вече стана до колегата Георис го спомена, че е, тук има повече представители на другите институции, отколкото депутати в залата днес, е, което е, е, казва много. Аз мисля, че трябва както 2006 да действаме в случая. Аз съм след малкото, които през последните 20 години е, е работил във всички въпросни комисии, АФЕ, ДЕВЕ, по бюджет и права на човека и така, така комисии, които имат е, отношение към темата, различни делегации, е, е, ето, сутринта пристигнах от Котоню и мисля, че инструментите на Европейския съюз за инструментите за, за външната политика е достатъчно обхватен. Имам резерви по отношение на обвързване на средства. Вярно е, че 95% от е, разходите е, е, за публична помощ, но въпросът е какви външополитически мерки не трябва или по-ограничено, по-ограничена степен трябва да финансираме от този инструмент. И после трябва да проверим, да видим с всички възможни мерки на Европейския съюз е, е, и как да ги разпределим по различните инструменти. И второ, ако ние като депутати вземем политически решения за съвместна работа с трети страни и регионите, тези задачи трябва да се провеждат е, е, е, чрез конкретни мерки, за да имат ефект е, и е, за предпочитане краткосрочен план и без много изменения. Е, трябва да имаме обаче съответните механизми за, за парламентарно, е, за оказане на влияние, влияние от страна на парламента, за въздействие върху процедурите. Какви преимущества има е, обединяването на седем инструмента в едно и какви са недостатъците от това. И трето, е, допълнителен инструмент е, за тази дейност в ЕУ в Европейския съюз може да бъде този инструмент може да зададе трайни задачи, да постави трайни задачи както за страните, които са адресати на тази политика, така и за Европейската комисия. Би трябвало да помислим и за глобални, регионални наблюдатели на избори и това да бъде също предвидено като средствата за делени за инструмента. 92% е, е числото от е, комисията като а, е, е, собствена а, като официална помощ за развитие. Сега Едвард Кукан. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчиците, на съдокладчиците, на всички, които участваха в работата по това досие, тъй като има много нюанси, много сложни аспекти и голямо предизвикателство. В началото бях доста скептично настроен, когато видях първото предложение на комисията за създаване на такъв инструмент. Забелязах обаче, че има и някои интересни аспекти, свързани с включването в един общ инструмент на съществуващите инструменти за външна помощ. Това трябва да се превърне в инструмент, който да е свързан с политиките, които се провеждат в страните партньори. Това трябва да е в основата на сътрудничеството и трябва да допринесе за разширяване на взаимоотношенията ни с съседните държави. Трябва да има повече видимост за политиките на Съюза в съседните страни. Бих искал да видя гаранция. Бюджетът да се ориентира към приоритетите на Европейския съюз в съответните страни, а не да се превръща в помощ за развитие. Подкрепям продължаването на прилагането на принципа повече срещу повече. Ние въведохме този принцип, за да Насърчаваме усилията за провеждане на реформите, които да водят до консолидиране на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека. Същевременно страните в съседното ни обкръжение – Трябва да имаме повече споразумения за асоцииране с тях. Трябва да намерим нуждата рамка, за да се обсъжда прилагането на принципа повече срещу повече. Знаете, че стратегическите диалози не отговориха изцяло на очакванията ни. Затова Европейския парламент и съвета трябва да създадат една по-добра структура за диалог заедно с комисията по всички тези въпроси. Що се отнася до Европейския фонд за устойчиво развитие плюс и ФСД плюс, тук има трябва да има ясно политическо насочване, включително от Европейския парламент. Този инструмент трябва да отговаря на целите, които преследваме в даден географски район, към който се насочват. Включването на и ФСД в НДС ще доведе до повече последователност политиката ни. И на последно място, когато говорим за финансовите инструменти, трябва да проведем и дискусия за ролята на финансовите институции на Съюза. Трябва да проведем съществена дискусия за това как да се оформи предоставянето на помощ за развитие. Благодаря. В Бенин се провежда съвместна среща между Европейския парламент и местния парламент, затова много от колегите отсъстват от комисията ДЕВЕ. Господин Астровичуис, сега ще се изкажете от своя име, нали? Да, да, все още има мандат и имам и глас. Госпожо председател, колеги, когато решихме да обединим всички инструменти в нещо ново, това ново трябва да бъде максимално ефикасно и всеобхватно. Но според мен Що се отнася до процедурата за преразглеждане, трябва да включим тук и предходни практики на Европейския съюз. Не е предвидено обаче да се спира временно предоставянето на помощ тогава, когато не се иска нищо в замяна. Се дава просто така като на приятелска основа. Защо го казвам? Финансовата помощ трябва да гарантира максимална видимост на Европейския съюз съответната държава. Мнозина от колегите преди мен го казаха също. Второ, трябва да са гаранция за това да не хвърляме пари, които да финансират пряко режими, които са диктаторски. А има доста такива. И трето, да не се използва като политически натиск. Тези средства трябва да ни помагат да постигаме собствените ни цели, за да гарантираме сигурността на своите граждани. Аз съм за това да има текст за прекратяване на помощта и това да залегне в регламента. Приветствам 15А нов член за прекратяването временно на помощта. Ако не се спазват принципите на демокрацията, върховенството на закона и човешките права и основни свободи, Беше направено предложение, което беше гласувано от АФЕТ е, постановище за инструмент за ядрена безопасност. С други думи, подкрепата на ЕС за дадена страна по този инструмент трябва да зависи от нивото сътрудничеството на тази страна, откритостта и е, в е, ядрената сфера, особено когато става дума за основателни притеснения от страни, членки, кандидати или партньори в нашия регион. Аз ще внеса изменения своевременно, за да гарантирам, че тези условия, тези изисквания за ядрена безопасност ще бъдат допълнени към онези, които се отнасят до климатичните изменения или спазването на демократичните принципи. Благодаря. С това приключихме ораторите от европейските депутати. Сега имаме представител от Европейската комисия, генералният директор от ДЕВКО, Стефано Мастевичи. Знаете с колко време разполагате. Благодаря много, Линда. Най-напред искам да благодаря на всички ви и най-вече на докладчиците за съвместните усилия да се изготви този проект доклад. Нормално е, че тази процедура е толкова сложна. Убедени сме, че докладът е много важна стъпка напред, важен принос за постигането на напредък. NDC е важна възможност, може да бъде повратен момент що се отнася до ролята на Европейския парламент във външните действия и по-ефективни действия на Съюза в световен мащаб. Нека да се спрем на основните аспекти на архитектурата. Разбира се, ние ще анализираме всички изказвания по-детайлно и ще имаме други възможности да ги обсъдим, но нека да видим първо архитектурата. Това беше отправната ни точка. Трябва да е единен този инструмент. Това е политически ако решение, това не е политика, това е инструмент, ако обслужваш политиката. Относно бюджета за фонда за развитие. Това дава възможности Европейския парламент да упражнява контрол върху всички аспекти на външното сътрудничество. Това е архитектурата като отправен на точка. За това ние сме готови да обсъждаме въпроса, свързани с управлението. Относно общата позиция на парламента, вие казахте нещо за делегираните актове. Позволете ми да, да кажа, че ние не сме убедени, че делегираните актове са най-добрият инструмент за постигане на целите. Стои въпроса за ефикасността защото между 13 и 15 месеца отиват при да се приеме един а, делегиран акт, което не отговаря на изискването за бързи действия. Също има доста неща, свързани с детайлите по акта. Може да има отрицателен ефект върху съвместното програмиране с третите държави, на което държим. Така че ние имаме малко по-различна гледна точка. Ние разбираме, че трябва да има политическа роля на Европейския парламент на ранен етап относно за това на какво, към какво да се насочат външните действия на Съюза. Това е възможност за контрол, но не трябва да се бърка с а, а, микроуправление. Така че въпросът за управлението е много важен въпрос. Сега за развитието. Вие настоявате 7%, 95% е нещо като усмирителна ризница. ризница. Знаете, че не всички средства отиват за постигане на цели за развитието. Добавената стойност, например в областта на сигурността, 95 не е от гледна точка не толкова на ефекта, а по-скоро на ефикасността е ограничителен. Ние приветстваме увеличаването на средствата за Африка и съседните страни. Приемането на това, което наричаме е на буфер, който са, състои от неразпределени средства, по Б пакета но не само по Б пакета, по А пакета. Това ни дава повече възможност. Нека да видим как да се дефинира по прозрачен начин всичко това. Въпросът за инвестициите, това е почти последното, което искам да кажа. Ние, ние искаме да се превръщаме в банка, ние искаме да имаме Европейски съюз, който използва средствата за развитие, за да привлича и частни инвестиции. Европейската инвестиционна банка има роля в това отношение като институция. Трябва да укрепим просто тази роля. Това е една отворена архитектура. Има много банки за развитие в държавите членки. Всичко това ще допринесе за съвместното програмиране, ако има такава отворена архитектура. Съгласни сме, че с много от въпросите, засегнати в съвместния доклад по-силната роля на СВД. Дори а, когато имаме тук а, разлика, има два реда между нас, ние работим заедно, обмисляме нещата заедно. Въпросът за създаването на а, СВД отчита специфичните и функции – Основният въпрос е да работим по-добре съвместно. Ние го правим и сме твърдо ангажирани да продължим да го правим. От името на всички искам да кажа, че това изменение не е чак толкова необходимо, но ще продължим да работим по него. Благодаря ви. Вие просрочихте времето с много, но оставих ви. Господин Даниелсен от Генерална дирекция НЕР има думата. Благодаря за това, че ми напомнихте за времето. Зная, че ми остава на мен по-малко време за изказване. Първо искам да кажа, че както каза Стефано, както казаха докладчиците, ние намираме този доклад за много полезен за бъдещите ни дискусии. По този инструмент за съседство, искам от моя страна да подчертая колко важен за нас е този инструмент. Е, причината, поради която го казвам, е, че той осигурява гъвкавост, осигурява упростяване. Освен това, ни дава по-добри възможности да работим по това, което спомена господин Кукан, по конкретните аспекти на сътрудничеството ни с партньорите ни от съседните държави. Ето защо считам, е, ние твърдо вярваме, че един единствен инструмент е верният подход, за да се укрепят действията и подкрепата от страна на Европейския съюз за различни реформи, които искаме да бъдат проведени в страните партньори. Това е първият ми коментар. Второ, приветствам това, което беше споменато в доклада за важността на изпълнението. Това е нещо много специфично в отношенията ни с съседните страни. Мисля, че сте разбрали добре това, което ние предлагаме. Разбира се, може да се обмислят някои подобрения, които да обсъдим, но трябва да се поставяме в позиция, която да прави трудно да имаме истинско влияние върху реформите, които се провеждат в държавите партньори. И на последно място относно видимостта. Този единен инструмент дава по-добра възможност за повече видимост. По-ясно е как ще работим с партньорите ни. И от тази гледна точка този инструмент е много полезен мога да ви уверя, че при прилагането на инструмента ще се обърне специално много голямо внимание на видимостта. Кристиан Лефлер е следващият оратор. Да, сега виждам къде стоите. Заместник директор на СВД. Благодаря за тази възможност. Искам също да благодаря на съдокладчиците за отличната им работа, за ясните презентации и за препоръките, които отправят. В доклада се подчертава готовността да се работи на нова основа съвместно в областта на сътрудничеството за развитие. Всичко това е много насърчително за нас. Кристиан Преда изрази някои съмнения, лични съмнения относно включването в един единствен инструмент на всички тези инструменти и че не можем да разглеждаме еднакво Грузия и Боливия. Не можем също да слагаме на равна нога Грузия и е, Канада. Трябва да ги разглеждаме по различен начин. За нас за това е толкова важно да има гъвкавост, да можем да работим в различни географски и тематични конфигурации в сравнение с това, което имаме като възможност сега. И в отговор на господин Галер, защо инструментът за човешките права е включен също ние, ние искаме да гледаме човешките права като на нишов въпрос. Това е съществен въпрос. Това беше подчертано от господин с който изрази позицията на госпожа Шаке. И така всичко това е включено в или, начина по който работим. Така че ще има важен елемент в инструмента по човешките права, също ще бъдат включени тези въпроси в финансовите пакети, в други тематични сфери. Както Стефано подчерта, ние работим с държавите членки по съвместно програмиране, така че да има най-силно въздействие от това, което прави Европейския съюз. Тоест създаваме една обща консолидирана рамка, един общ инструмент е начин да имаме по-силни движещи сили за реализиране на политиката ни. Ще имаме по-засилен политически диалог, което е от ключова важност за управлението на инструмента. Стефано спомена също и за диалога на ранен етап и на по-късен етап също, както каза и господин Астравичутис от името на госпожа Шаке за мониторга и оценката на всички етапи. Аз бих добавил, че трябва да го правим не само в началото и в края на програмата, а и в целият период на реализиране. Така че ние очакваме да получаваме насоки, политически насоки от парламента, от съвета, относно това как да процедираме по-нататък. Ние разбираме притесненията на парламента, поставянето на твърде голям акцент върху е, делегираните актове. Аз съм изчислил, че има 7, Гьоренс каза, че са 8. Ние не считаме, че увеличаването на броя на делегираните актове е пътят, е, който може да гарантира едно е, динамично управление с е, ясен политически фокус в предизборния период. Благодаря. Сега давам думата на съдокладчиците. Скоро предстои изслушване в ЕФЕД по отношенията с Япония. Искате ли да кажете нещо? Така че Шал Гьоренс първо има думата и след това дам преда. Благодаря ви, госпожо председател. Забравих да спомена нещо в събителните си думи. Благодаря и аз от своя име на целият екип, който ни помогна при изготвянето на доклада, както на служителите на секретарят на Комисията по развитие, така и на Комисията по външни работи. Очевидно е станало някакво недоразумение между Европейската комисия СВД от една страна и Европейския парламент от друга страна относно делегираните актове. За нас те не са е, някакъв фетиш, но знаем, че редица колеги ще въведят изменения в тази насока и между другото настоящият председател на парламента и бивш комисар, който добре позна функционирането на Европейската комисия, ни насърчи да внесем изменения в тази насока. Ние дори няма да стигнем толкова далече, колкото ни насърчава председателя, но заявяваме, че сме сме парламентарен орган. Първоначално бяхме по-скоро академична институция, ако си спомняте как изглеждаше парламента между 79 и 84 година. Знаете, че парламента нямаше никакви бюджетни правомощи и е, трябваше да се борим за да ги получим. И всеки път се повтаряше една и съща история. От една страна ни казват, ама внимавайте какво ще направите, защото ако дадете е, правомощи, реални правомощи, решение на Европейския парламент е, ще настъпи истинско бедствие. И всеки път се оказва, че това не отговаря на истината, че напротив, ние поемаме нашата отговорност и я изпълняваме. Така че целта ни не е да се месим навсякъде. Знаем как изглежда разделението на властите и знаем къде са нашите правомощия, но, става, но когато става дума за взимане на важни стратегически решения, не искаме да бъдем отстранени от процеса. Така че в контекста на засилено, засилените ди, диалози, които се водят с някои партньори, си даваме сметка какви са нашите правомощия, но не искаме да се свежда нашата роля до орган, на който чисто и просто да се свеща до знание е договорен. До ние сме с законодателен орган и това ще е основната тема на обсъждане в тристранните преговори за съвета. Пак повторям, това, което искаме да направим е да отговорим и на исканията на общественото мнение. Хората се питат какво правим ние тук в парламента. И наш дълг е да уверим съгражданите ни, че техните народни избраници тук в Европейския парламент имат своето място в процеса не само за да се, мест, за да се местим в работата на Европейската комисия. Много съжалявам пред господин генералния секретар, но в момента, в който чуя думата делегиран акт, имам чувството, че за вас буквално се срива целия свят. Така че нека все пак да се разберем какво точно имаме предвид отдавна обсъждаме темата и стигнахме до извода, че Предложението, което ние предлагаме е доста разумно и според нас е приемливо за всички. Господин Преда, от възпитание спрямо колегите от Япония, които очакват началото на изслушването, предвидено да започне преди 23 минути, ще се въздържат коментари. Антонио, не, добре. В такъв случай благодаря на съдокладчиците за делегираните актове. Бих искал само да припомня, бих искала само да припомня на Европейската комисия, че парламента е съюзник на комисията по много законодателни актове. Без нашата роля нямаше да бъдат прияти голяма част от тях, така че моля ви се не ни пренебръгвайте. Господин Фойнт, в заключителни думи, много благодаря Линда, благодаря и на всички участници. Преди да закрия заседанието, припомням, че крайният срок за внасяне изменение е на 12 декември в 12 на обяд. И също така в дух на съвместната процедура между двете комисии насърчаваме всички политически групи да координират измененията си в двете комисии и да се опитат да съберат подписи на членовете и от двете комисии в подкрепа на тези изменения. Следващото заседание, което ще обсъдим проекто измененията, е предвидено за 22 януари. А сега отстъпвам председателството на господин Дам Преда.